Well, ladies and gentlemen. Дами и господа, часът е 5 минути след първоначално определено дният час за начало на следобедното ни заседание и на изслушването посветено на последиците от Брексит за енергийните системи на Европейския съюз. Семинарът ни е под наименование Брексит и енергийната политика. Бих искал да приветствам с добре дошли всички участници в днешният семинар. От списъкът на участниците останах с впечатлението, че залата ще е пълна. Оказа се, че очакванията ми не се оправдаха, но пък това означава, че ние присъстващите ще имаме възможност да разговаряме много по-задълбочено с а, експертните, което пък за нас е много важно. Затова за нас е важно да разгледаме различни въпроси, като например за взаимосвързаността между пазарите и мрежите, Както знаете, в момента има пряка връзка с Франция и с Нидерландия. Колкото знам, има няколко тръбопровода между Обединеното кралство и континентална Европа и не само до Норвегия. И разбира се, до Франция. Връзката между Обединеното кралство и Франция не е само тунела под Ламанша за влаковете. Не смятам, че тези връзки, които съществуват, няма да бъдат разрушени след Брексит. И така, по-малко от години преди настъпването на Брексит, нашият семинар има за цел да разгледа последиците от Брексит върху енергийната ни политика. Няколко прагматични коментара. Семинарът ни е предвиден до 16 часа и е, целият семинар се излучва в е, интернет, така че моля ви, разкрасете се, защото ще ви виждат в интернет след края на сепинара ще бъде изготвен доклад за обобщение на резултатите, което ще бъде публикуван на интернет страницата на парламента. Всеки един от гостите ни ще разполага с 10 минути време за изложение трябва да отбележим, че политиците като цяло не обичат да следят подобни презентации, но пък у нези от вас, които са по... Унези от нас, които са технически експерти, с удоволствие слушаме подобни изложения, така че много, много внимателно ще ви слушам. След което, след като чуем вас тримата експерти, господин Талия Петра, господин Цакман, господин Бриен и разбира се госпожа Пикамал, ще има тур от въпроси и отговори и разбира се ще видим какви въпроси ще, се, ще бъдат зададени и възоснова на зададените въпроси ще обсъдим как да се организира работата ни. Може би е възможно да, се, да отговорите веднага на зададените въпроси, тъй като не сме чак толкова много тук в залата в момента. И така, нека да пристъпим незабавно към първият ни гост, господин Симоне Делепиетра, който ще ни представи обзор на потенциалното въздействие на Брексит върху енергийните системи на 27-те държави, членки на Европейския съюз. той е експерт по енергийните и климатични въпроси, автора е на редица научни стати, посветени на енергийните пазари, на климатичната енергична политика на Европейския съюз в Средиземноморието и по-конкретно интересът му е свързан с Турция, което между другото е много интересно предвид проекта Turkish Stream и другите интересни проекти. Вие също така ще и член на, е, на специализираното издание Европейски нагиен журнал. Давам ви думата. Много ви благодаря, господин председател. удоволствие, с мен удоволствие да бъдем днес сред вас, да обсъдим последиците от Брексит за енергийните политика на Европейския съюз. В Бургел получихме поръчение от е, вашата комисия, Европейския парламент, да получим последиците от Брексит върху 27-те държави членки. И причината за това беше, че редица експерти анализират е, последиците на Брексит върху енергийните системи на Обединеното Красло, но не и последиците за енергийните системи на останалите 27 държави членки. Така че нашата цел беше да запълним този пропуск и да видим какви ще бъдат последиците от Брексит за гражданите и предприятията на 27-те държави членки, които ще останат в Съюза. За целта разгледахме по-конкретно 8 теми, които ще ви опиша накратко днес. Разгледахме послед... на бъдещето на активите на Обединеното кралство на енергийните пазари на Европейския съюз, наличността на европейски средства за енергийни проекти и участието на Обединеното кралство в регулаторните органи. Разгледахме въпроса как Обединеното кралство ще може да се справи с целите си по отношение на енергетиката и климата без Обединеното кралство. Разгледахме също така и много важният въпрос, свързан с сигурността електричеството, е, доставките на газ е, и тяхното обезпечаване и въпроса за ядрената енергия и в частност последиците на енергийните пазари, компаниите на Европейския съюз и компаниите на Обединеното кралство и не на последно място последиците от отегнато Милионното кралство от Европейския съюз за Ирландия. Държа да отбележа, че като цяло не установихме съществено последици от Брексит върху системите на 27-те държави членки на Европейския съюз. С или без Обединеното кралство Европейския съюз с 27 държави членки ще успее да доизгради своят пазар, да постигне климатичните си цели, целите в областта на енергетиката и да запази безопасността на енергийните доставки. Разбира се, след това цялостно заключение трябва да обмислим фактът, че редица важни подробности ще трябва да бъдат разрешени в рамките на първото и то за много кратък период от време. В частност смятаме, че би следвало да се обърне особено внимание на последиците от Брексита за енергийните системи в Ирландия, защото според нас този въпрос е най-чувствителен от страна на 27-те държави и членки на Европейския съюз, които ще останат в Съюза. Но нека да се спра малко по-подробно на всички тези елементи. Ако започнем с бъдещето на активите на Обединеното кралство в, енергийните пазари, като цел на СТО е възможно Обединеното кралство да има възможност да изнася безмитно енергия към останалите членове на НСТО, в, в, тази, в частност е, Европейския съюз. Смятаме, че е добре и за нас, и за Обединеното кралство да намерим възможности за да продължим обменът на в Вагината област с Обединеното кралство, така че не се очаква някакво съществено нарушаване на това сътрудничество следствие на Брексит. Едновременно с това, ако Обединеното кралство вече не трябва да се придържа към правилата на Обединеното кралство. Той може да пожелая да излезе от схемата на единният пазар, което най-вероятно ще намали ефикасността. Той ще има загуба на ефективност и за нас тази загуба ще засегне преди всичко Обединеното кралство и в по-малка степен на Европейския съюз с 27 държави членки. По отношение на на таксите за енергетика не се очаква някакви последици от Брексит, е, защото като цяло малко ще е, бъде по време въпроса от отпускането на Обединеното кралство. Що се отнася до наличността на сходствата е, на Европейския съюз за енергийни проекти, е, след Берекс Обединеното кралство вероятно ще има по-ограничен достъп до финансиране, като в рамките на ЕФСИ, на механизма за свързане на Европата, Хоризонта 2020 година, Европейската енергийна програма за възстановяване и други. При след това е учено, че голяма част от достъпа до тези фондове ще бъдат определени в рамките на преговорите и трябва да отбележим, че един специфичен въпрос тук е свързан с ролята на Европейската инвестиционна банка или казвам с други думи, как Европейската инвестиционна банка ще се впише в този процес, зависи изцяло от преговорите, т.е. този въпрос засяга не само енергетиката, но цялостната дейност на ЕИП и тук говорим за много важно досие, тъй като безспорно ЕИБ е важна за Европейския съюз като цяло. Що се отнася до участието на Обединеното кралство в европейските регулаторни енергийни органи, смятаме, че напускането на Обединеното кралство няма сериозно да повлияе на, мест, на методите на гласуване в водещите регулаторни органи като АЦР, СЕР и Европейската мрежа за операторите на преносните системи. Ще настъпи промяна, разбира се, вследствие на Брексит, но ако успеем да постигнем споразумение между, с 27-те държави членки, има възможност Обединеното кралство да остане с различен статут, разбира се, част от тези институции, тъй като в тях в някои случаи участват и други държави, които не са членки на Европейския съюз, като Швейцария, например. Друг важен въпрос по отношение на последиците на от за енергийните системи са свързани с способностите на Европейския съюз за постигане на целите по отношение на енергетиката и на климата. Според нас, ако Обединеното кралство продължава да се придържа към целите на Европейския съюз за а, климата и енергетиката, най-вероятно от Обединеното кралство ще се очаква да участва в новите структури за управление на енергийния съюз или друг вариант, ако Обединеното кралство реши да не се придържа към енергийните цели, цели в областта на климата на Европейския съюз, смятаме, че при, с евентуална лека промяна на тези цели, Обединеното кралство все пак ще може да продължава да работи заедно с нас. Като си имам предвид, че целите поставени от Обединеното кралство са близки до средните цели за Европейския съюз, най-вероятно няма да има сериозни последици за Европейския съюз с 27 държави членки. Ако погледнем схемата с търговия с емисии на Европейския съюз, съюз, напускането на системата от страна на Обединеното кралство най-вероятно ще доведе е, до а, е, краткосрочен излишък а, е, от а, квоти, но най-вероятно ще доведе до намаляване още брой на квотите в системата в дългосрочен план. В отношение на безопасността на доставките на електричество и природен газ не се очаква Европейския съюз с 27 държави членки да бъде съсегнат от тази гледна точка от Брексит изобщо. търговията между Европейския съюз, 27 държави членки и Обединеното кралство е доста ограничен и представлява под 1% от общото потребление на Европейския съюз по отношение на електричеството, по отношение на природния газ. Търговията между Европейския съюз, 27 държави членки и Обединеното кралство е доста ограничени, но все пак трябва да отбележим, че търговията с природен газ е важен въпрос за Ирландия, която внася 56% от природния газ, който потребява от Обединеното Обединеното кралство. Така че като си имам предвид е, ограничената енергийна интеграция на Обединеното кралство с континентална Европа, най-вероятно доставките на електричество, природен газ към европейските 27 държави членки няма сериозно да бъдат засегнати от Брексита, но трябва да се обърне специфично внимание на особеното положение в Ирландия. А сега няколко думи за атомната енергетика и взаимоотношенията между Евратум, Евратум и Обединеното кралство. Знаете, че дори и а, въпреки, че Евратум е отделно, отделен договор от договора за Евро, в Европейския съюз, Обединеното кралство реши да напусне е, договора за Евратум едновременно с договора за Евро, договорите на Европейския съюз. Въпреки въпросът защо имаше такова решение преди технически аспект на споразумението за атомната енергетика, решението на Мединеното кралство беше безапелационно, въпреки е, че става въпрос за две отделни договори. Ето защо предвид това решение, според нас е важно в споразумението за оттегляне да има много ясни разпоредби в две отношения. На първо място е безопасна, е, не, атомната безопасност и второто е въпрос с обработването на а, отпадното гориво. По първият въпрос, явно има споразумение, че Евратом трябва да предостави на Обединеното кралство оборудването и останалите аспекти, свързани с безопасността, които се намират на територията на Обединеното кралство. А по отношение на отпадното ядрено гориво, очевидно има споразумение, че съответните мощности или съответната централа, където е отработено горивото, носи отговорност за по-нататъчното управление на отпадното гориво въпроса за въздействието върху пазарите трябва да отбележим, че много европейски дружества са активни на пазарите в Обединеното кралство и безспорно за тях ще има известен риск за глотонната работа, който ще действа след Брексит, ако Обединеното кралство, разбира се, вече не се придържа към правилата на Европейския съюз. За Европейския съюз и е я е много важно операторите от Обединеното кралство да спазват също толкова строги правила за прозрачност, както и техните партньори от Европейския съюз. Лондон най-вероятно ще продължава да е място, където ще се разглеждат арбитражните процедури, но ще трябва да се вземат предвид и съдебната практика на британските съдилища, т.е. ще има известна загуба за при ефектността на арбитражните процедури. По отношение на хъбовете, е, газовите хъбове в Обединеното кралство, най-вероятно основният хъб в Обединеното кралство NBP ще запази своята важна роля по отношение на търговията на пазара на природен газ като цяло, но се очаква и други хъбове да се почнат да играят по важна роля в резултат на Брексит.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 трябва да се обърне специфично внимание на последиците от отеглянето Обединеното кралство за Ирландия, както казах в самото начало. Това наистина е много важен въпрос. Един от колегите ще се съсредоточи на него по-конкретно. Енергийната система на Ирландия вероятно ще бъде доста сериозно засегната, тъй като има съвместен е, е, пазар на електричеството с Северна Ирландия, има активна търговия с електричество с Обединеното кралство и както вече казахме, Ирландия в момента закупува 56% от природния газ, който потребява държава от Обединеното кралство. Ето защо за Ирландия най-добрият вариант не, безспорно ще бъде е, Обединеното кралство да остане част от вътрешните енергиен пазари на Европейския съюз. Вторият вариант ще бъде поне Северна Ирландия да остане в единият европейски енергиен пазар, а най-лошият вариант, разбира се, ще бъде само Ирландия да остане член на Европейският вътрешен енергиен пазар. Важно е да се запази равнопоставеност в това отношение след в тази област след Брексит и е възможно Ирландия да получи изключение от някои разпоредби на енергийната регулаторна рамка на Европейския съюз след Брексит, но при все това ние смятаме, че не бива автоматично Ирландия се смята за енергиен остров. Това беше от мен. Давам думата на колегите. Благодаря ви. Надхвърлихте времето ви се изказване само с 30%. Очевидно, че сте по-скоро политик, отколкото технически експерт. Благодаря ви. господин Герк Захмен, е, е нашият е, е, втори експерт, който ще вземе думата, е, мнения, е, виждания или размисли за бъдещето на енергийната политика на Европейския съюз е, и газовото партньорство с Обединеното кралство след Брексит. Естествено става дума тук и за въпроси свързани с климатичните изменения. Е, Вие сте работил по тези въпроси, е, по въпросите за системата за търговия с емисии, е, Европейския единен пазар на електроенергия, Европейската европейската политика по отношение на възобновяемите енергийни източници и горивата, пазарите в тази връзка. Всичко това е част от вашия ресор. Ефективността, концентрацията на пазарите, ефективността на СТЕ, схемата за търговия с емисии и така нататък а също и Южното Средиземноморие. Господин Захман има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата да говоря пред вас. Всичко това, за което говорим, е всъщност предмет на е, един доклад, е, е, който сме подготвили за вашата комисия, няколко десетки страници. Вие ще можете да прочетете много повече в връзка с търговията с електроенергия и газ, отколкото аз ще мога да ви кажа сега. Търговията с газ какво е характерно от гледна точка на Европейския съюз. Обединеното кралство е, е нетен износител, а по отношение на Ирландия и Северна Ирландия специално трябва да подчертаем, че Европейския съюз е, до този момент е, винаги е успявал да е, търгува и с не европейските страни, т.е. не членовете на Европейския съюз в близко съседство. Така че това е нещо, което в контекста с Ирландия ще можем да обсъдим след малко. Обединеното кралство е както казах, е, нетен е, е, износител, но и нетен носител. От Франция най-вече се внася електроенергия и тя преминава през Обединеното кралство към Ирландия също доставките е, на електроенергия са ограничени в сравнение с е, газовите добавки, е, доставки. Около 10% от газовите доставки са всъщност доставки на електроенергия. Едно към 10 е съотношението. Всичко това трябва да се има предвид, когато говорим за енергийния пазар най-вече е, пазара на електроенергия. Бихме би трябвало да имаме предвид вноса и от Франция, и от Нидерландия. Декарбонизацията също е, е една е, много важна тема. Европейския съюз се опитва да засили акцента, който се поставя върху темата декарбонизация, намаляване на емисиите. Също времено активите, съоръженията, капацитета обхваща не само съоръженията, но естествено и преносните мрежи. Всичко това е, за момента е на лице сравнително лесно се извършва партньорството между страни държави на държави членки на Европейския съюз и не членки. Виждаме го при в случая с Финландия, която има такива тесни контакти и партньорства, както и Испания, Марокко, например но а, Европейския съюз се стреми най-вече да създаде един а, стабилен единен енергиен пазар, който е съставен от различни елементи. Става дума за, не само за отделните системи в държавите членки и съоръженията в тях, но и за координацията, за хармонизирането балансирането на пазара на електроенергия, на пазара на гъста и така нататък. Всичко това естествено се развива вече от години, от десетилетия и това развитие продължава. Вие го знаете точно толкова добре, колкото и аз. И когато една страна не е част от целият този пакет, а представлява само част от е, този пакет, е, изпитва известни трудности при интегрирането, но същевременно тези трудности не са непреодолими. Същевременно в рамките на е, Световната търговска организация има и споразумение за търговия с енергия, най-вече електроенергия, без налагане на минта и данъци. Така че е, Обединеното кралство ще е, загуби в крайна сметка, но ще се опита най-вероятно по линията на тези е, безмитни и безданъчни е, е, партньорства в рамките на СТО да навакса пропуснатото. Е, много важно е естествено да се. Е, заложи и на а, ликвидността. В момента а, става дума за един пазар с ниска ликвидност в това отношение. когато говорим за излизането на Обединеното кралство от ЕСА, трябва да си зададем въпроса, ще продължат ли те да бъдат конкурентно способни на енергийния пазар и е, очевидно някаква цена ще трябва да се плаща е, е, за излизането от Европейския съюз. Въпросът е какъв ще бъде размера на разходите и трудностите. Така че трябва да обхванем различните сектори, за да придобием по-ясна представа за всичко това, което ще се случи. А сега ще се спра на някои по-конкретни отделни въпроси. Е, от една страна механизма е, на мощностите. Е, Обединеното кралство ще трябва да разработи свой механизъм за мощностите. Дали има свръх мощности, дали има свръх капацитет, дали капацитета е, да кажем, под желаното равнище. Европейския съюз ще трябва да се опита да а, а, нивелира по някакъв начин и да компенсира свръхмощностите в Обединеното кралство, ако има такива, така че те да не е, доведат до депресия на енергийния пазар на континента. Освен това, как точно ще се третират компаниите на Европейския съюз на енергийния пазар в Великобритания, най-вече електроенергийния пазар, има различни компании в Шотландия и в Великобритания, които очевидно се готвят за сценария Брексит. От известно време насам е, компаниите са няколко. Те ще бъдат е, активни е, на електроенергийния пазар в Обединеното кралство, но въпросът е как ще се поставят и как ще бъдат третирани европейските компании, дали те ще бъдат дискриминирани, дали по някакъв начин ще се опитат да им наложат условия, които да намалят конкурентно способността прозрачността, интегритета на пазара, нотифицирането в ЕСР, всичко това естествено е свързано с условията на, на енергийния пазар по отношение на електроенергия електроенергията, по отношение на е, системата за търговия с е, е емисии. Е, Великобритания винаги е участвала до сега, но как, как точно е, ще изглеждат нещата е, за е, Обединеното кралство? Дали ще трябва да се променят е, е, правилата. Е, би трябвало да се променят, но те да са съпоставими най-вече по отношение на прозрачността, по отношение на така наречения интегритет, защото в противен случай ще се получи една регулаторна празнота, една черна дупка, която Европейския съюз и компаниите на Европейския съюз едва ли ще търпят дълго. Очевидно ще има в случая на такъв вакуум много по-сериозни сблъсъци. И така, и двете страни биха могли да извлекат полза, ако а, а, е, Обединеното кралство е, спазва правилата на енергийната общност и на енергийния пазар, единния енергиен пазар на Европейския съюз. Е, ако е, британската енергийна общност остане част от единния енергиен пазар, това ще бъде най-добрия вариант, но има и други сценарии. Две са възможностите, според мен връщане е, на ниво СТО е, с е, доста сложна оптимизация на доставките на газ и енергия което изисква естествено доста усилия, но а, само по този начин би могла да се запази а, степента на ефикасност и ефективност на енергийния пазар който съществува в Европа. Другото е да се запази статуквото, което означава запазване на някои разпоредби по отношение на енергийните доставки и участието в енергийния пазар. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря за това, че бяхте така ефективен по отношение на времето. Спазахте регламента абсолютно. Очевидно, част от Ирландия ще представлява голям проблем. Но като че ли ирландците са свикнали, така да се каже, с проблема. Е, госпожа е, Лаура Брайен, е, последствията от Брексит върху Ирландия и бъдещето на интегрирания единен пазар на електроенергия. Ще разгледаме и проблема с Северна Ирландия. Госпожа Браен е, е директор на отдела на дирекция енергийни пазари от 2014-20 години. Вече е, е, тя работи в енергийния сектор, е, била е консултант по енергийна политика е, на национално равнище, но и на международно равнище, е, била е и економически консултант за публичния сектор, за частни компании, оператори на различни съоръжения, така че госпожа Брайан сега ще сподели своя опит с нас. Благодаря, господин Количек. За мен е удоволствие да взема думата днес пред вас. Ще се спра на търговията с електроенергия и Брексита. Разбира се, ще спомена и газопроводите, и, и, но като цяло ще сфокусирам върху електро търговията с електроенергията. Единият пазар бе създаден през 2007 година, обединяващ Ирландия и Северна Ирландия, ръководено от от институциите, регулаторните агенции на двете страни, както и един независим наблюдал. Този, този пазар се управлява от специфичните правила на двете страни. Това е пазар, който функционира и на основата на договорености в две валути а, а системата на пренос на електроенергия е всъщност един от двете страни на границата. Този вътрешен пазар бе създаден в рамките на, на единния европейски енергиен пазар. След приемането на енергийния кодекс и насоки, и този пазар е, е свързан с цел, цялостният европейски енергиен пазар на електроенергия. Като няма специф, специфични правила за разпределение на капацитета, както и за управление на претоварването. Ние сме част от целият по-голям европейски единен пазар, но като, като цяло виждате картата на взаимосвързаността между ирландският и пазар и пазара на е, Обединеното кралство в мегавати и а, е, преносните мрежи, които свързват Уелс, Англия, Ирландия, Шотландия и така. така. практика е между 6000 и 6500 мегавата. Тоест, ефективното използване на е, Междусистемните електропроводи е от огромно значение, както за едната, така и за другата страна. Останалата част от Обединеното кралство разполага с 35 до 37 а, хиляди мегавата междусистемни електропроводи с континента. Тоест, Много са и новите междусистемни електропроводи, които се предвиждат да бъдат построени в това скоро време. Също така трябва да спомена, че в, в началото единият пазар беше нетен, нетен на вносител на електричество, но през 2016 и 2017 година тенденцията се обърна от експорт към а, носа и тъй като има много по-голямо търсене на възобновяеми горива, както и доста по-голям марш на капацитети. може би ням, не може да го видите много добре на този е, график, но тук се, пред, тук се представя тенденцията в първите години, където има съотношението между внос и износ и последните години, в които се превърнахме в нетен е, износител. А, разликите в цените са от голямо значение за ефективността на услугата. Както правилно каза сам, този единен пазар достави много ползи, предимства и на двете страни, не само както и за ирландските потребители. Искам да се спра на две основни проблема. Едното е, е приемствеността или продължаването, съществуването на единният пазар и второ, бъдещите търговски отношения с Обединеното кралство. Най-доброто, разбира се, би било Обединеното кралство да продължи да остане в единния енергиен пазар Всъщност, всички кодекси и насоки, които в момента функционират, трябва да да продължават да бъдат прилагани в Северна е, Ирландия и като, като, като, като цяло трябва да, су, да се приемат и усъвременените е, правила. но е много важно да има е, равнопоставени условия, да, да бъдат прилагани финансовите е, регламенти, е, регламента Ремит, да продължи обмена на данни и други, както и е, да АСЕР да продължи да упражнява своята роля Трябва също така да, да има и възможност за общ подход и общ начин за решаване на правните спорту, спорове а, и прилагане решенията на Европе, не, Европейският съд. Бре. Брексита ще има и последици относно търговията между Ирландия и Обеденото кралство в областта на електроенергията и гъста. Обединеното кралство е, може би, така че ако Велико, Велико, Великобритания излезе от единият пазар, ще, това ще създаде огромни проблеми на Ирландия. съответно след, след напускането Обединеното кралство няма да има а, достъп до различните търговски платформи също но Обаче ще продължи обмена на а, енергийни потоци между отделните страни, но за това ще трябва да се изменят правилата и да се определи кои, кои ще бъдат институциите, които определят правилата, начина на приложението на тези правила, кой ще упражнява контрол относно приложението на тези правила. В крайна сметка всич, всички тези неща заемат, изискват много а, а, време, така че нашата препоръка е да се работи много по-бързо или при всички случаи да се удължи преходният период, тъй като периода от 21 месец е прекалено а, кратък. Има и много други страни, не само Ирландия, които ще трябва да потърсят начин за приложение на новите разпоредби и новите договорености с Великобритания. и би, би било много по-добре всички страни, които имат, които са, взаимо, са свързани с електропроводи с а, Великобритания, да у, преговарят едновременно, а не всяка една по-отделно, за да могат да имат по-силни преговорни позиции. Благодаря ви, госпожо. И четвъртията или Последно ще бъде госпожа Пикамол, Берта Пикамол, която работи за Евротом от юни 2004 година насам. Тя отговаря за управлението на радиоактивните отпадъци и и финансиране транспорта на ядрените материали и новите проекти. Тя отговаря също така за анализа на последиците от Брексит върху ядрената индустрия като цяло. Благодаря ви, господин председател. В ядрената индустрия, както знаете, има писмен договор и когато Обединеното кралство взе решение да напусне Европейския съюз, то взе решение едновременно да напусне и договора за Евратум. И ние започваме незабавно да разглеждаме какви ще са последиците от решението за това отегляне за 27-те държави членки. Ще ви представя някои от заключенията, до които стигнахме. Но преди това, за тези, които не знаят кои за Форатум, ще ви представя няколко думи нашата асоциация. Ние представляваме интересът на енергийната на ядрената индустрия в Брюксел. Тоест ние представляваме някои от интересованите страни в промишлеността. Какво представлява ядрената енергия в Европейския съюз? Невероятно знаете, че в момента 127 ядрени реактора функционират в всичките 28 държави членки на Европейския съюз, включително и Обединеното кралство. Оборотът е от около 70 милиарда евро годишно и мисля, че всъщност осигуряваме над 800 хиляди работни места и както вероятно знаете, 27% от електричеството в Европейския съюз в момента се произвежда с ядрени реактори. Както да виждате, разпределението на ядрените реактори в рамките на Европейския съюз, това е настоящото положение в рамките на целия Европейски съюз. И а, това може би е една от най-важните графики, които имах да ви, които искам да ви представя днес, а именно планираните строежи на нови реактори в Европейския съюз или планирани. Както виждате, планирани са доста нови проекти в Обединеното кралство последните няколко години. И а, анализирахме, че над 68 милиарда евро ще бъдат стоеността на тези нови проекти в Обединеното кралство. И за да имате по-голяма яснота, така, например, една трета от стоеността за изграждане на една от най-важните централи се очаква да дойдат с финансиране от 27-те държави членки на Европейския съюз. Към момента над 5 договори за размер на над 5 милиарда евро са били подписани с предприятия със седалище в Европейския съюз с 27 държави членки. Знаете, че за функционирането на атомните електроцентрали централи е важна и поддръжката, така че данните, които ще ви предоставя, изключват горивото и другите оперативни разходи, но за оперативната, поддръжка, оперативната поддръжка на настоящите мощности в размер на близо 48 милиарда евро. след 48 милиона евро годишно, които също по-голямата степен са е, договори изключени с е, предприятия от ЕС-27. Също така е важно да отбележим, че по отношение на Бриното кралство те имат годишен бюджет за изваждане от употреба на АЕЦ в рамките на 3,4 милиарда евро, като се очаква този бюджет да се увеличи от на 20-те години защото голяма част от съществуващите и функциониращи в момента реактори скоро ще достигнат края на своят цикъл на живот. Така че е важно, когато говорим за атомна, за сектора на ядрената енергетика, да сме наясно как Брексит ще повлияе и на, тази, на това измерение от а, сектора. Преди няколко месеца започнахме да анализираме последиците за ядрения сектор. Първо място, членството в Европейския съюз и членството в общността Евратом означава, че Обединеното кралство спазва същите правила, като всички останали от нас, т.е. имаме единен регулаторен режим по отношение на сигурността Напускането на Евратом даде възможност на Обединеното кралство да, да договори собствен режим с Международната а, агенция за атомна енергия, което разбира се е много важно, ако искаме да продължаваме да работим за с Обединеното кралство в областта на ядрената енергетика, независимо под каква форма ще се обсъжда това сътрудничество. И знаете, че ние имаме подобни споразумения с други трети страни, така че в момента в който Обединеното кралство на трета страна ще трябва да сключи споразумение сътрудничество в областта на ядрената енергетика с Обединеното кралство. Поставя се въпроса за съществуващите договори, които бяха подписани преди Брексит и които трябва да продължат да са в сила след Брексит. Или казвам с други думи, трябва да гарантираме, че тези договори ще продължават да са в сила и след Брексит. Въпреки, че ядерният сектор се управлявана е вече от договора Евратом. Разбира се, ние сме пряко засегнати от единият пазар и свободното движение на работници важен за нас аспект. Ние сме световна промишленост и свободното движение на хора в рамките на Съюза винаги е било гарантирано, дори е улеснявано и а, се надяваме да продължим се възползваме от свободно движение за в бъдеще. А другите квадрати, които виждате на екрана, като например R&D или научно развойна дейност, има проекти финансирани а, с, от Европейския съюз в А, Обединеното кралство в Колам. Той е част от международният проект ИТЕР. Затова е много важно Обединеното кралство и Европейския съюз в някакъв момент да постигнат споразумение за това как ще могат да продължават да си сътрудничат по въпросите, свързани с научно-развърната дейност, за да се гарантира, че няма да да не вреди Брексит по никакъв начин на този проект, защото, както казвам, този проект не е нито само европейски, нито само британски, а е международен проект. ще също така да почетая колко е важно да работим в много, много тясно сътрудничество с Обединеното кралство по отношение на регулаторната политика, особено по, отношение на безопасността. В частност се поставя въпрос как може да гарантираме, че Обединеното кралство ще продължава да играе важната си роля, като го е правила и в момента в съответните регулаторни органи. След като съществихме анализ на последиците за секторът на енергетика от Брексит, си задахме въпроса, кои бихме искали да бъдат водещите принципи в бъдещите взаимоотношения между общността Евратум и Обединеното кралство, отношения, които ще бъдат разпоредени с споразумение за сътрудничество в ядрената област. Много се разбира се, но най-важни за нас са тези пет принципа. Свободна търговия с ядрени и неядрени материали, т.е. трябва да се гарантира тази свободна търговия свободното движение на работещи в ядрения сектор. Това също е от ключово значение за нас, защото, както вече казах, ние сме световна или поне общоевропейска промишленост и затова свободното движение на работници е много важно за нас. Одобряването на вече съществуващите договори за ядрено гориво между Белиното кралство и Европейския съюз, договори, които са били подписани преди референдума, които ще продължават да са в сила много години след Брексит, също трябва да бъдат обезпечени. Трябва също така да преразгледаме какви ще бъдат конкретните последици за експертният контрол и режимът на, за издаване на лицензи, И не на последно място, какво ще бъдат последиците върху научно-развърната дейност, международното сътрудничество и международните проекти, свързани с тази дейност. Очевидно е, че Обединеното кралство взе решението да напусне Европейския съюз и общността на Евратом. А ние, от страна на Форатом, искаме да гарантираме две основни елемента. На първо място, Беленото кралство ще продължава да спазва всички международни стандарти и изисквания по отношение на безопасността. И също така от Европейското кралство се изисква да продължава да спазва стандартите за физическа защита при обменът и транспортът на материали, стоки и оборудване. Както вече казах в началото на изложението си и казаното от Симоне, мога само да потвърдя, че за нас два са най-важните въпроса – сигурността и трябва да бележим, че сигурността и предпасните мерки са две различни неща и следва да бъдат разграничени в виждането ни. И вторият въпрос е свързан с управлението на ядрените отпадъци. И в двете, по двете въпроса бяха постигнати някакви заключения в рамките на преговорите за споразумението за оттегляне, което е добре. Сега вече трябва да се съсредоточим върху последиците за, обедине, за економиката на Европейския съюз 27 държави членки от Брексит в областта на ядрената енергетика. Благодаря ви, госпожо. Отлично се вписахте във времето ви за изказване. Най-добре се справихте от всички. Well, now uh, we shall open... А сега започваме с дискусията членовете на комисията могат да представят естествено и своите виждания, но и да задават въпроси, да правят коментари. Радвам се да съобща и на нашите експерти, че те ще имат възможност естествено да отговарят на всички тези въпроси. Накрая господин Кели ще бъде първия и след това чувате имената на хората, които са се записали с заявка за изказване. И така, ще има очевидно въпроси и ще ви помоля след това да се подготвите за отговор. Господин Кели, имате възможност да започнете. Благодаря. Господин председател, благодаря и на четиримата ни оратори, които представиха своите прогнози за тази много сложна ситуация на практика след Брексит. Заключенията им бяха също съвсем ясно представени. В нашата комисия ИТРЕ е, е, темата е изключително актуална. Благодаря ви, че ми давате думата. Тя е много важна за моята страна. Вие говорихте за транспорта, за. Е, всъщност се спряхте най-вече на е, енергийните и газовите доставки. 56% от е, тези доставки са от е, е, Обединеното кралство в посока Ирландия, моята страна. Ще има очевидно недостиг на газ. Този недостиг се чувства на някои места и в Европейския съюз, но при излизане на Великобритания той ще се засили в Ирландия. И така, едната възможност е, е Обединеното кралство да остане в е, единия е, пазар. Това би било чудесно. И много често ние чуваме от преговарящите, че няма да се позволи на Обединеното кралство да изважда стафитките от кекса, както се казва, да си подбира най-доброто. Добре, това се отнася естествено и за енергийния пазар. Но когато говорим за твърда политика на ЕСА по отношение на Обединеното кралство, естествено тогава е много важно да се гарантират и спрямо Ирландия тези, така да се каже, декларации, така че да не се подбира само това, което е удобно за Обединеното кралство. И е, интерконекторите са един много важен въпрос е, в тази връзка. Кой всъщност е собственика на тези интерконектори? Кой, е, освен това, е операторът, кой има задължение да поддържа интерконекторите? Нали? след Брексит. И отново във връзка с Ирландия. Предлага се интерконектор между Ирландия и Франция. Това ще бъде още по-актуално след Брексит защото ние ще се нуждаем от такъв интерконектор с останалата част на Европейския съюз след излизането на Великобритания. Какво става с интерконектора с Франция? И още нещо. Съжалявам, че говоря по-дълго. Във връзка с а, а, пазара на енергия, на единия енергиен пазар, Възможно ли е, е, е, така да се каже, е, да се стигне до е, бекстап е, е, по отношение на системата с, за търговия с емисии? Все пак трябва да има някакво решение, ако Великобритания не желая по-нататък да изпълнява поетите задължения. И maybe in the rest of Europe. You showed the countries, but not the number. So if you have the figures, it would be interesting. Бихте ли ни казали, е, в крайна сметка, нещо повече за е, броя на съоръженията в е, Обединеното кралство и в Европейския съюз би било интересно да чуем данни. Да, благодаря. Това бе действително едно много интересно изказване. Вие сте политик и затова не спазвате регламента. Госпожа Фан Брент, и колко минути ми давате, господин председател? Две минути, показва председателя. Да, господин Кели все пак има право да говори по-дълго. Това е много важна тема. Благодаря. Научих много от вас по време на презентациите. Ще имаме предвид всичко това. Важен е въпроса естествено от гледна точка на единия енергиен пазар. Най-важно е и най-лесно би било, ако Обединеното кралство не го напусне. Що се отнася до съвместно поетите ангажименти, да кажем за устойчивост и така нататък, би трябвало да продължи изпълнението на ангажиментите. Това е и въпросът ми. Ангажиментите се поемат за дълъг срок от време. И колкото е възможно по-рано, ще трябва да започнем към една напълно, да потеглим към една напълно обновена система. Естествено, това се отнася и до Обединеното кралство въпроса за интерконекторите е много важен. И, а, и понеже Обединеното кралство е заинтересовано да а, е, има а, е, връзка с континентална Европа, ще трябва да спазва всички тези а, е, принципи на енергийна ефективност и така нататък. А, ние се нуждаем от е, е, интерконектори, ние се нуждаем от една е, е, свързана мрежа е, на енергийния пазар в Европа. Е, доколкото съм информирана, обаче няма такова намерение Великобритания да остане в е, единния енергиен пазар. Предстои е, все още конкретни преговори по въпросите свързани с е, е, единния енергиен съюз, но ако Обединеното кралство желая да спазва всички тези правила и принципи, които е приело за енергийна ефективност и така нататък, едва ли ще бъде много ефективно и рентабилно от гледна точка на Обединеното кралство да се съобразява с нашите принципи, а, а да бъде извън единния пазар. Какво би могло да бъде законодателството в такъв случай на национално равнище за енергийна ефективност и така нататък? Да, благодаря. Интересен въпрос. Господин Блок, имате думата. Да, благодаря ви. Благодаря за презентациите. Вие говорихте за това, че едната възможност е като рамка за развитие по-нататък е Световната търговска организация и така, споразуменията за безмитни доставки и обмен по тази линия. Затова ще ви попитам, което. Е, така, преценявате е, възможностите да се случи един или друг сценарий е, най-вероятно имате предвид и всичко това, което беше в центъра на референдума, а именно ние сами да се управляваме, ние да си върнем контрола върху нещата във всички сфери, във всички сектори. Да, добре. Въпросът е дали това може да се реализира на практика. Аз не вярвам, че ще се случи в истинския смисъл на думата и така както хората, които гласуваха за излизане, си го представяха. В бъдеще ще има ли възможност за намаляване на данъци, да кажем ДДС върху електроенергия и газ? Това ще естествено въжи за е, Великобритания е, и Северна Ирландия. Но как ще реагира Ирландия в такъв случай, например? Благодаря. Интересен въпрос. Благодаря ви за това, че спазихте и времето, не само за интересния въпрос. А сега госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Аз също ще спазя регламента. <clears throat> Имам една забележка. Благодаря за тези много интересни презентации и размислите, които споделихте с нас. Очертахте една много ясна картина, <clears throat> която е важна за нас от гледна точка на бъдещата енергийна политика след Брексит. Когато оценявам и четирите презентации и мисля по тях, си мисля, че след Брексит ние трябва да продължим просто с нашата енергийна политика, така както сме я формулирали и до сега, и че ще можем, в крайна сметка, като изключим, може би, проблема с Ирландия, да я развиваме успешно. Много важно, естествено, и да спазим ангажиментите по Парижкото споразумение и всичко това, което сме поели като ангажименти по отношение на енергийния пазар и пазара на газовите доставки. Казвам всичко това просто защото очаквам реакция от вас. Дали ще потвърдите моята така оптимистична теза или не. Ние се опитваме, така да се каже, по един разумен начин да се разделим, но да запазим възможностите и основата за едно добро партньорство и в бъдеще. Темата и Ирландия вече е много важна и очевидно това ще бъде и е, централна тема при преговорите, но е, инак аз смятам, че новините, които чухме от вас, са добри. Благодаря ви. Вие заедно с колегата Бълък, като че ли е, е, действително е, дадохте пример за това как човек трябва да се отнася към времето, което му е дадено. И така, това бяха въпросите към нашите четирима експерти. Аз ще задам също е, е, въпрос, свързан с. Between them in... научно-изследователските научно реактори. Т.е. В, дори в Виена има един малък реактор, за, който се използва за научни цели. В Франция също. Какво ще стане с този сектор? Това е много важен сектор, не само от гледна точка на енергията, но най-вече по отношение на апликациите, на приложенията е, и е, така, моделите, които се създават е, за промишлеността. Това във връзка с сътрудничеството. въглища и други е, подземни горива в е, Обединеното кралство, как ще се развият нещата и добива на енергия от е, така, конвенционални енергийни източници, как ще се развият нещата. Освен това, петрола като енергоисточник. Е, ние говорим за различните е, енергоисточници. И резервите, съгласно новата директива, нима Обединеното кралство и Ирландия разполагат с необходимите запаси. Е, тези запаси трябва да са достатъчни, за да покрият потребностите за 3 месеца, съгласно новите разпоредби, които ще влязат в сила. Има ли ги тези запаси? И нека да следваме реда, в който вие представихте вашите виждания. Първо господин Тали Пьетра и след това господин Захман и така нататък. Дамите. Благодаря, господин председател. Ще отговоря предимно първо на въпросите, които са свързани с моята президенция. И по-специално въпроса на госпожа Фан Брем и ем, междусистемните връзки. Междусистемните връзки или междусистемните електропроводи са всъщност начина по, по който може да се е, подсигури постоянност на доставката и е, като цяло не смятам, че Брексита ще накърни или няма да позволи на, Обедин, на Обединеното кралство да постигне своите, своите цели в областта на декарбонизацията, на въглеродяването, тъй като това е само един аспект, но Надяваме се, че инфраструктурите ще продължат да функционират по нормален начин, така че не, не смятаме, че проче това по някакъв начин ще се отрази на постигане целите за девъглеродизация. Госпожа Ниблер, да, права сте, бих ви отговорила с да. Да, според нашето проучване ще можем е, да продължиме да управляваме а, пазара без особени а, сътресения, като се, като се изключи Ирландия, така че потвърждавам казаното от вас. Господин председател, вие наблегнахте на а, въглищата и петрола. Да, ние ние разгледахме по-скоро гъста и от поради следната причина. Пазара на нефта и на въглищата са глобални пазари, докато електричеството и гъста са тясно свързани с присъствието на, на, на съоръжения и а, на вод, газопроводи, електропроводи и така нататък. Докато за другите два, два вида горива. Става дума за глобални пазари и Брексит няма да се отрази на тези пазари. Е, нито нефта, нито въглищата ще имат пряк, пряка последица за единият енергиен пазар на Европа. Благодаря. Вие правилно споменахте проблема с подбора или с ваденето на ядките от и печалбите, ползите. Съществува и разполагаме с необходимите институции, които дават възможност за съвместното регулиране на пазара и Обединеното кралство би могло да, да, да остане член на тези институции, като по този начин се запази единия пазар. Както правилно също споменахте, 26-те е, Ирландия и Обединеното кралство имат е, интерес да продължат е, тясното сътрудничество помежду си в областта на доставките и на, на енергийните потоци, защото това ще, ще отполза и за едните, и за другата страна. За, за сега англо-ирландската система функционира много плавно и много е, добре. Е, Отказаното от господин е, аз считам е, е електричеството и гъста не, не са типични продукти или стоки, а, като тези обхванати от СТО. Тук става дума по-скоро за услуги. Ако примерно в една страна ве духа вятър, а, Е, е, електроцентрали или е, централи в друга страна се затварят. Така че тук става дума по-скоро за една институционна рамка, която почива на, на доверие и на, на на а, взаимно доверие, така че както правилно спомена госпожа Ниблер, всъщност случая с Ирландия е единственият, е, може би, проблем нещо като слона в стъкларският магазин. Останалото е свързано с малки проблеми, които трябва да, макар и многобройни, които трябва да намерят своето решение, включително и чрез регулиране в финансовият сектор. Но също така е възможно в, в в процеса проблеми, които не са били предвидени да се, да се появят искри, да избухнат, така че става дума за една много комплексна работа и включително пренапис, пренаписване на целият на всички регламенти, свързани с електропроводи, газопроводи и така нататък, но като цяло не виждаме някакъв крупен проблем, освен на този с Ирландия. Някои от на въпросите на господин Кели. Да, има направени проучвания за взаимосвързването на Ирландия и Франция, от Става дума за едно изследване, което е поръчано от междусистемните оператори в Ирландия се смята, че това ще бъде наистина от полза, не само финансови ползи и като цяло би било добре да се интегрира Ирландия с други европейски страни, не само с Обединеното кралство. Това ще доведе до повече интегриране като цяло. Също също така това ще се от, а, отрази и върху а, цените, особено ако това взаимосвързване е с страна, която има по-друг, по-друго, по-друг енергиен микс. Колкото до междусистемните електропроводи, за тези, които свързват Ирландия и Обединеното кралство и, или Уелс, е, или този, който е, свързва с е, Северна Ирландия с Шотландия и в, двете, в двата случаи става дума за между, междусистемни електропроводи, които с притежание на частни компании е, и на частни инвеститори. Що се, що се отнася до тези, до кой е, регулира? По принцип е, това са националните регулаторни власти на съответните държави от от една страна от ирландският регулатор, който издава съответните лицензии. Същото въжи за междусистемните електропроводи между Франция и Обединеното кралство и съответните власти. Това по-скоро тук става дума за търговски разпоредби и по какъв, и по какъв, и по какъв начин може хората да имат достъп до междусистемните електропроводи, ако примерно аз съм доставчик И тук, ако обедин, Обединеното кралство излезе от енергийния пазар, ще трябва да се включат а, но, нови правила за а, свръзка. Що се, от, а, що се отнася до а, последователността на и на разпоредбите на споразумението за оттегляне. Наистина се надяваме, че е, правилата ще бъдат подробно разписани е, и, по, и по-специално в приложение 1.7. Е, за да, да, да, да продължава да, да, да, да функционира а, сам. Така че за, на, на, за нас е много важно това да фигурира наистина в приложението. Сега, колкото до цените и до тяхното отражение на фактурите за потребителите, ние ние не смятаме, че от тук нататък ще има нар... нарушаване на конкуренцията. Защо, защото ста, тук става а, дума за вътрешни правила за, за, дана, за данъчна политика на отделните държави членки, така че не смятаме, че оттеглянето на Обединеното кралство ще има последици за, вътреш, за а, е, а, е, конкуренцията вътре в страната и съответно цените а, е, за потребителите. И последно по въпроса на господин Кели мисля, че ще бъде по-лесно да ви изпрата документа, че... но във Франция, Унгария, е, Обединените кралство и още други е, страни в, в, в момента е, строят допълнителни реактори. Има и страни, които в момент предвиждат строеж на атомни централи, между които България и други. Има и много допълнителни проекти, включително и един проект за, стро, за строеж на ядрена централа в Уелс. господин Кайте, колкото до реакторите, не разполагам с а, прецизни цифри но мисля, че има около 20 в Европа в момента. Всички ядрени страни, а пък и други разполагат с подобни реактори. Така че за в интерес на всички е да, да продължи сътрудничеството в научната и развойна дейност, както за Обединеното кралство и Европейският съюз, може би на основата на модела за сътрудничество с Швейцария или с Украина. В такъв случай обаче Обединеното кралство няма да се възползва от а, ползите и от а, възможностите на хоризонта 2020, както и на други про програми за научни изследвания включително в областта на промишлеността, селското стопанство и така нататък. Да, е, има, би имало също възможност е, и Хоризонт 2020 и съответните програми да се отворят и за други страни. Примерно защото след като Обедине... Съединените щати биха могли да участват в някои аспекти, защо не и Обединеното кралство за бъдеще. Сега всичко това е, проблемите са проблеми на преговорите всъщност от тук нататъка. И единственият така, доколкото разбирам, проблем или спорен въпрос ще бъде Ирландия, но и в интерес на двете страни е проблема да бъде решен колкото се може по благоприятно. Благодаря на всички вас. Беше удоволствие да ви приема. Well, ladies and gentlemen, dear colleagues. И така, скъпи колеги, за мен е удоволствие отново да приветствам добре в нашата комисия господин Поточник. Мисля, че по-голямата част от нас а, си спомнят някои от а, разискванията ни с него. Те винаги са били отлични. заедно с господин Поточник, с на, наш гост е и господин Бланни, който е представител на съвета на регулаторите. Добре дошли! Пристъпваме към точката дневния ред под наименование размяна на мнения с АЦЕР. Има ли някакви коментари по този повод? Не. Благодаря ви. Бих искал да припомня на членовете, че поканихме Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, за да ни представят няколко думи текущата работа на агенцията, напредък, който е постигнат и предизвикателство, което продължава същество при интеграцията на пазара. В днешният разговор ще засегнем настоящите последици и последиците от въвеждането на пакета за чиста енергия в дейността на агенцията. И накрая представителите на агенцията ще ни поставят с няколко думи текущо бюджетно положение на агенцията. Ще обсъдим нуждите и по отношение на финансови и човешки ресурси за предстоящият бюджетен цикъл. Както знаете, започна обсъждането на бъдещият бюджетен период. Разполагаме с един час. Трябва да приключим в 17 часа. We have to enter the program. Затова не пристъпваме незабавно към разискването. Господин Поточник, имате думата. Благодаря ви, господин председател с скарат. много се радваме на тази възможност отново да можем да се обърнем, да си изкажем пред вашата комисия с кратко изложение, след което с радост ще отговорим на въпросите ви и на коментарите ви. В изложението ни ще се съсредоточим върху последните събития на базара на енергетиката. Има редица добри новини, които искаме да споделим с вас след което ще ви дадем няколко, малко повече информация за текущата ни дейност и за предизвикателствата, пред което сме изправени. Повечето от вас са наясно кои са те, тъй като тези предизвикателства са на лице вече от доста време. Нека да започнем с една добра новина. Може би знаете, че пазарите на електричество в Европейския съюз достигнаха до много високо равнище на интеграция. На картата виждате двата регионални пазара, с които разполагаме. Основният обхваща 18 държави членки и още една държава днешната на Европейския съюз, а именно Норвегия от Гибралтар до Баренцо море. Втората част е свършена с Централна Европа, Чешката република, Словакия, Румъния и Унгария. Тук ще чухме какви са предизвикателствата в Ирландия. Там също има регионален пазар, който е съставен от Ирландия и Северна Ирландия, към който смята с пресняти други държави макар че все още няма интегриран пазар в рамките на целият Европейски съюз, мисля, че постигнахме значителен напредък и този напредък вече води до ползи за потребителите. Такова е нашето мнение, такова е мнението и на операторите на преносните системи, а именно, че близо 1 милиард евро годишно са а, печалбите в а, под формата на спестявания за потребителите. Равнището на ефективност, с което се използват интерконекторите, също забележително се увеличи до 86%, при положение, че започнахме с 60% преди няколко години. Ако успеем да приключим процеса на интеграция в рамките на целия Европейски съюз, най-вероятно ще има общи спестявания от близо 400 милиона евро годишно. А ако погледнем пазара на балансирането или на уравняването, което също може да доведе до сериозни облаги в момента, в който се стигне до интегрирането му, към момента успяваме да постигнем ползи с някои пилотни проекти в размер на 680 милиона евро, но се смята, че когато пазарът бъде изцяло интегриран в целият съюз, общите облаги ще достигнат близо 3 милиарда евро. Така че отново говорим за доста забележителни постижения. Това, което имам да кажа по отношение на електричеството, сега ако погледнем какво е положението с интеграцията на пазара на природен газ, виждате на картата разликите в разходите за доставчиците на газ, когато те искат да предоставят пряка услуга на потребителите. В жълто виждате страните, в които страните са близки до вратната ни точка, която е в Холандия, след което виждате държавите в синьо, където има разминаване и държавите в тъмно синьо, където са още по-големи разликите, т.е. струва над евро мегаватт часа. Виждате, че непрестанно се увеличава жълтият региона в жълто и както виждате се разрешава не от изток на запад, а се разрешава, се разширява около основният пазар в а, Нидерландия. Или казвам с друго място, оказва се, че конкуренцията е по-важна от физическата близост до източникът на природен газ или към с други думи. Успешна е нашата политика, целяща да създаде повече ликвидност. Нашата политика тази е резултати, което значи, че беше такъв в правилната посока. И така в този контекст бих искал с няколко думи да ви представя нашата дейност. Трудно е да се изчисли в цифри дейността ни, но само да имате някаква идея колко много становища, препоръки и решения сме изготвили от създаването ни през 2011 година до края на 2017 година сме поставили общо 180 документа, повечето от които са становища и препоръки. Както знаете, агенцията не разполага с правомощия за взимане на решения, освен в много конкретни случаи, така че сме изле сме предоставили решение само при прилагането на регламента относно интегрирането и прозрачността на единия пазар. Ще се върна след малко на регламента РЕМИТ. Също така по-наскоро се взехме и с те наречените условия и методологии, които стават се по-важни и за нас, и за националните регулаторни органи. Няма да се спирам на всички е, елементи на всички светни, които се намират а, на екрана пред вас. Всъщност това обобщава дейността ни през последните 5-7 години. Разбира се, това е само опит, не е на информацията, но само за да имате малко повече яснота за това, което ще ви кажем тук нататък, искам да се спра на дебсите, свързани с наблюдението на пазара. Тоест от 2012 година насам предоставяме доклади за наблюдение на пазара и всяка година следим как се развиват интегрирането на пазара и а, идентифицираме проблеми или евентуални пречки пред а, а, интеграцията на пазара. Вероятно вече съм го споменавал и преди. В момента един от основните проблеми пред цялостната интеграция на енергийният пазар е фактът, че трансграничният обмен на капацитетът, т.е. на мощностите, в момента е само незначителна част от това, което по принцип би могло да бъде на разположение на пазарите. Ето защото е такъв е комитет мощност, която да служи за критерии, след което направихме оценка колко от тази мощност на практика е на разположение и средното равнище за Европейски съюз е 50%, т.е. едва 50% от това, което би могло да бъде на разположение на пазара, на практика е на разположение за трансгранична търговия. На някои граници процентът е още по-нисък, както виждате е, на таблицата. На някои границите това е 0 до 2%, в частност границата на Полша и с Германия, Чешката република и с Словакия. По други граници има 10% или под 20%. Защо? Една от причините е начинът по който се изчислява мощността и фактът, че изчислението още се, се извършва с устарял метод. Или казвам с други думи, мощността за трансгранична търговия се смята за остатък от системите с гарантиране на сигурност. А друга част се дължи на фактът, че равнището на сътрудничество все още не е на нивото на очакваното съгласно третият пакет. И тук ви предоставяме много обща, но доста красноречива идея за равнището на сътрудничество между операторите на преносните си мрежи в рамките на Европейския съюз. В повечето случаи всъщност сътрудничеството е много под 30%, а в много случаи има само няколко процента сътрудничество. Така че операторите на проектните мрежи или ОПМ като цяло се, свър... се справят много добре, но има още много какво да се желая от тях по отношение на осигуряването на ам, капацитет за трансгранична търговия. Ако погледнете на въпроса за природния газ, също имаме предизвикателства. Някои пазари са много добре разработени, като ам, е, Обединеното кралство или Нидерландия, вече споменах TTF, е, например, а други пазари все още наваксват. Добрата новина е, че пазарите и в Чешката република, и в Словакия напредват от е, от един етап на следващия, но все пак има още какво да се желая. И нека няколко думи за рамите или регламентът относно интегритета и е, подръчността на енергийния пазар. Знаете, че регламентът бе че през 2011 година, когато беше създадена на агенцията, получихме правомощията е, да е, наблюдаваме и контролираме прилагането на регламента РЕМИТ. И по този начин подходихме към задачата ни, т.е. от 2011 година получаваме информация за всяка една сделка, независимо дали става по физическа доставка или за финансова сделка, свързана с доставки в рамките на Европейския съюз. След това използваме и системата на подаване на сигнали, т.е. опитваме се да идентифицираме къде има злоупотреби на пазара но в някои случаи може да се окаже, че има странни а, сделки, но те, които не представляват а, злоупотреба на пазара. И при това положение системата ни за автоматична автоматично наблюдение се активира, след като се прави проверка ръчна проверка или проверка от специалист и само в случаите, когато действително имаме сериозни съмнения, че е има нарушение на регламента Ремит, водят до по-задълбочено разследване. През годините още всъщност по 2001 година влезе в сила системата за нарушения и броят на случаите непрестанно се увеличава. Миналата година имаше 85% случаи, в които е, е установен потенциално нарушаване на регламента РЕМИТ. За съжаление обаче, и тук стигаме и до проблема с ресурсите. Към момента не сме в състояние да се, да се занимаем всички случаи, които заслужават нашето внимание. Тоест, натрупва се е, броят на нагледаните случаи и при нас, и при а, е, националните регулаторни органи. През 2017 година стигнахме до 75 случаи над 130 неразгледани случая, което е на безпредседентни до сега равнища. Какво установяваме при проверките? Ни установява, че по-голямата част от потенциалните нарушения всъщност са свързани с а, а, манипулацията на пазара и търговията с вътрешна информация, които са и най-основните видове потенциално нарушаване на регламента. Какви са предсказки, които стоят пред нас? Може би в миналото се смяташе, че в момента, в който се приемат мръжовите кодекси, по-голямата част от нашата работа ще е приключила, но се оказва, че това не отговаря е на истината, е защото някои от мръжовите кодекси се превърнаха в ръководни насоки, което значи, че те не са достатъчни и че трябва да се изготвят други по-технически правила. Това сте наречените а, условия и методологии по отношение, например, на предварителното изчисляване на проблемните участъци и други, се оказва, че имаме голям брой, т.е. 24 методологии или правила, които трябва да бъдат доизготвени. Когато не могат да се споразумеят националните регулаторни органи, те се плащат към нас и към момента до нас са достигнати 8 такива случая. Мисля, че имаше известно не погрешно разбиране, че работата ни ще приключи в момента, в който бъдат прияти мрежовите кодекси, но всъщност се оказа, че в момента ни чака много повече работа, както от нас, така и националните регулаторни органи, отколкото си представяхме. По отношение на природния газ, както знаете, там не работим с условията и методологиите, но се от нас се, из изисква да изготвяме цялостен доклад за това как се прилагат мрежовите кодекси по отношение на природния газ. Публикувахме доклада и с радост ще ви го представя, например, този свързан с недостатъчен капацитет на интерконекторите на газовите системи. Последният мрежов кодекс беше свързан с тарифите. Знаете, може би, че имаше много сериозно разискване как трябва да, какво трябва да засяга всъщност този кодекс. По-голямата част от него всъщност бяха свършени с прозрачността и задължението на националните регулаторни органи да публикуват и да се координират по отношение на, не, на, на тарифите, които се прилагат за услугите на доставките на природен газ и това до каква степен те отговарят на критериите, които са разписани в мъжевия кодекс. И а, виждате на лицето част от а, спецификите на документите, които очак, се очакват от агенцията да, да разгледа тази година. И както виждате, ще ни чака доста работа през лятото. В някакъв момент а, 19 мъжви кодекса ще трябва да бъдат разгледани едновременно. А, мога да ви кажа, че екипът ми, който се занимава с а, тези въпроси, състои от двама човека, така че тя ги чака доста работа. Както вече казах, по отношение на Рамик, първо има автоматичният а, скрининг и към момента получавам между 40 5 до 50 милиона а, автоматични засечки, така че автоматичната ни система за скрининг в момента води до сеченето на до 3000 случаи на потенциална наредност. Но тъй като не разполагаме с нужните човешки ресурси, сме в състояние да сгледаме само около една трета или дори една четвърт от сигналите, които подава систем, системата, след което съобщаваме за около 50 съмнителни е, явления на националните регулаторни органи. И ни трябват най-вероятно около 20 сигнала, за да можем да обхванем всички най-разпространени видове на злоупотреби е, на пазара, за да можем да е, имаме разумни основания да да имаме ясна представа какво се случва като проблеми на пазара. Към момента обаче имаме около 6, т.е. в момента може да разгледаме около една трета от сигналите, които пресират. Т.е. отново се въртим около правилото за една трета, като резултатът към момента е, че само около 10% от случаите, които трябва да разгледаме реално, ги разглеждаме. Не казваме какви случаи разглеждаме, за да не знаем и да заинтересуваме страни какво разследваме в момента, но очевидно, че има още много неразгледани проблеми. И последният а, слайд, който аз ще ви представя преди е да дам думата на Гарет, който ще каже няколко думи за пакета за чистата енергетика. Как може би е, знаете, страдаме от а, драматичен недостиг на финансови и човешки ресурси. Най-вероятно ще ни се наложи да, да проследим дойността ни по отношение на ремит, защото нямахме средства да си платим лиценза за софтуера, който използваме. В крайна сметка успяхме да намерим тези средства, липсваха ни милион и половина. А за до година предлагаме, всъщност изискаме допълнителни 31 постан Повечето от тях ще са за работата по Ремит. После вече мога да ви обясни малко по-подробно критериите, които изготвяме за другите институции. И също така очакваме допълнителни 8 милиона евро съгласно предложението на Европейската комисия и вратно това, което ще бъде предложено за до година, като 4 милиона ще бъдат за допълнителните служители. Останалата част от средствата ще гарантира, че разполагаме с нужните финансови средства, за да платим за софтуера, който използваме за наблюдението на пазара. А сега ще дам думата на Гарет, който ще представи пакета за чистата енергия с позволение на председателя. Okay, thank you very much. Uh, I think... Благодаря ви. Е, много интересно е, представяне. Е, не беше чак толкова лесно да ви следваме, но сега даваме думата на вашия колега. Да, благодаря. Надявам се, че ще бъде по-лесно да проследите това, което ще кажа, защото се отнася за бъдещето. Много сме е, е, доволни, че е, така добре се развиват нещата и виждате статистическите данни показват колко успешно работи нашата агенция. Можете да видите и на екрана какви ще бъдат новите задачи на СЕР. Е, така че ние разширяваме е, полето на нашите действия. Е, страхувам се, че не всеки има достатъчно ясна представа за дейността на агенцията, но естествено най-важните регулаторни органи, най-важните компании би трябвало да знаят какво прави АСЕР. И така, знаете, че в момента се работи по новия пакет, който извежда на преден плат и ролята на нашата агенция. благодарим за това ще има със сигурност коментари и изменения, но понякога проследявайки вижданията на парламента и коментарите на е, съвета, виждаме, че така, има доста съществени различия, но се надявам, че ще намерите разумния среден път. Амбициозен е пакета. Е, да, е, за нас това е много важна тема. Ние следим как се развиват нещата, защото от този пакет зависи и бъдещето на агенцията. Тук сме посочили по-детайлно всичко това, което влиза в пакета, пакета за чиста енергия. Третия пакет вече е постигнал много в Европа, но ние се нуждаем от повече позицията на съвета все още не е, е така оформена окончателно, но много се надяваме, че и те е, ще застъпят същото виждане, както и парламент, една по-висока амбиция. Много важно е, естествено, е, взимането на решения. И там има известни е, затруднения в момента. Много важно е естествено да се отстранят е, е, пречките за е, взимане на решения. Е, в момента, в който някой се отклони, така да се каже, от общата линия, вече не може да се вземе решение. И именно взимането на решения в рамките на Европейския съюз е най-важният момент. Е, ако няма решение, естествено не може да се постигне е, съгласие. Двама-трима ще кажат, няма, не сме съгласни. И тогава е, вече е, това се отразява неблагоприятно на работата на агенцията. Естествено, че е, е много трудно да се постигне единодушие между 27 държави членки, 27 агенции, регулаторни органи така че на нас ни се иска да видим едно по-високо ниво на амбиция като цяло. Процеса на взимане на решения за а, а, националните агенции, за регулаторните органи а, на базата на определено национално законодателство, естествено води до едно многообразие на вижданията. Ние смятаме, че ще бъде по-амбициозно, ако и по-подходящо като подход, ако се опитаме да хармонизираме нещата по отношение на процедурите за взимане на решения. Много са предизвикателствата. Декарбонизация, климатични промени във връзка с декарбонизацията и така нататък различни е, е, звена в рамките на агенцията се занимават именно с това как точно се взимат решенията и какви са решенията. Парламентарната позиция в това отношение е като че ли по-подходяща за бъдещето е, е в Европа. Естествено, ако не се постигне споразумение по този пакет, ще трябва след това да се търси някакъв нов модел и нова концепция за нов пакет. Това ще бъде тъжно. Ролята на директора, ролята на националните регулаторни органи, <clears throat> това е също един много съществен момент – как точно ще се реши този въпрос е важно за нас, така че всичко това, за което говорим тук и сме го посочили в таблична форма, е от съществено значение за нас. Нека да погледнем всъщност нещата от гледна точка на регулаторите. Най-важното е е, новия текст за пакета за чиста енергия е, е нещо, което ние приветстваме. Директорът е, трябва действително да разполага с съответните правомощия, за да можем и да осигурим по-високо ниво на амбиция. Директорът трябва да се опира на персонала, на служителите, на борда на АСЕР. Всичко това насърчава сътрудничеството. в никакъв случай не би трябвало да се намалява тежестта на службата, на директора, на функциите, които той изпълнява. Не става дума само за, така да се каже, административни и секретарски функции. Не. По същество това е една много важна функция в рамките на агенцията някои от решенията може би ще се прехвърлят на борда, е, няма да се взимат е, от е, директора, но при всички положения това са важни организационни и структурни въпроси. Концепцията за агенцията означава събиране на такси. В моята държава член в Ирландия се смята, че е много важно да се събират директно от агенцията таксите, а не да се преминава през различни посреднически звена. А това също време е един много важен финансов източник така че агенцията естествено ще определя на базата на един много сериозен анализ, който ще се контролира след това и от националните регулатори, и от комисията, размера на таксите. <clears throat> Това е правилно. Но при всички положения, когато се определи е, вече, е, така да се каже, модела за е, е, по, агенцията, тя трябва да има достатъчно правомощия, за да може да наложи е, и плащането на е, таксите. Всеки е, е добре дошъл, ако предложи съвсем конкретни е, е, така, виждания в това отношение. Благодаря ви за тази е, мила покана и ако искате и да дадете, за да видите на място какво правим тук. При нас, да, благодаря ви. Двама от е, колегите, които са в залата, поискаха думата. Тъй като говорим за Ирландия. Колегата Шон Кели пръв поиска думата. Благодаря ви. Благодаря и за презентациите. Те са много важни за нас и са една чудесна основа за панататъчна дискусия. Ние е, също, естествено, извършваме много проверки и анализи и вие е, говорихте за е, проверка и е, баланс, за е, check and balances. Това е модела, е, по който трябва да се работи, естествено. Е, една малка страна, която дава възможност за напредък и сама бележи, така да се каже, един, едно добро развитие, е много добро съобщение. Получихме го от вас. Благодаря за вас, но темата, която ни вълнува особено много е Брексит във връзка с пакета за чиста енергия и като докладчик за НП мога да ви информирам, че утре започваме с трилозите. Нивото на амбиция е много важно в всяко отношение. Парламентът играе съществена роля като законодател – но и най-вече е, поради това, че ние се опитваме да тласнем напред, е, да подтикваме, да насърчаваме е, съвета да бъде по-амбициозен. Може би защото сме парламент, защото гледаме, така да се каже, от европейската наблюдателница на процесите, си позволяваме да бъдем по-амбициозни, тъй като се опитваме да обхванем цялата картия картина в Европа и е, това се отразява и на нашите виждания по отношение на целия пакет. Много се надявам, че ще имаме е, възможност е, да се обединим около е, виждането за една по-висока, е, по-голяма амбиция и е, Естествено ще трябва да проверим и е, всичко онова, което е, е важно за е, потребителите, не само за компаниите. Надявам се, че ще можем да въздействаме и на съвета в тази посока. Благодаря за вашите ценни забележки. Господин Федерли ще говори от името на господин Петърсън, който е нашият докладчик по темата АСЕР. Благодаря, господин председател. Нашия докладчик се извинява, тъй като днес има неотложни ангажименти в Дания. Той оценява много високо работата на АСЕР, както и сътрудничеството по неговото досие. Лично благодарени на, генералния, на директора Поточник. Вие, господин директор, описахте много подробно по какво точно работите. Моят колега отбелязва, че е, сътрудничеството на европейско равнище изисква една добре функционираща агенция, за да се продължат усилията по отношение на единия енергиен пазар който е изключително важен както за преносните системи е, в Европа, така и за е, разпределителните е, системи в Европа и е, от, извън е, Европа. Необходимо е естествено да се намерят и необходимите финансови средства, за да се подсигури доброто съществуване на АСЕР националните е, регулатори е, не биват да е, така, тръгват по линия на дискриминацията на други компании от други страни. Господин Кели говори за интеграцията на, енер... на единия енергиен пазар. Естествено, на този енергиен пазар работят национални агенции и Понякога е, те се изкушават е, е, да взимат мерки, които в крайна сметка се оказват не най-подходящите от гледна точка на нашите принципи. По отношение на енергийните потоци, на услугите, ние смятаме, че все още, е, така да скажа, не се използват изцяло е, всички е, възможности на пазара. Той все още е доста стеснен. А също времено се обръща внимание и на някои така, етични и хуманитарни принципи. От името на Европейския парламент господин Петърсън смята, че е, в преговорите с съвета трябва да се обърне внимание на е, ангажиментите, поети в Париж, е, което също е задача на регулаторните органи на европейско и национално равнище. Това е по-скоро една препоръка, така да се каже, да, към Европейския парламент да се преговаря така, че да се защитат интересите на гражданите и да се насърчи и развитието на агенцията в името на тези интереси. Благодаря ви. преди е, е, господин Поточник да напусне е, поста, директор на агенцията, държахме да се видим отново, но в крайна сметка аз се надявам, че през октомври ще се видим отново, така да се каже Господин Оливер Кох от е, Европейската комисия може би ще се спре и на въпроса за избора на директор. Благодаря за това, че ме поканихте. От гледна точка на комисията АЦЕР заслужава нашето внимание. Както точно толкова, колкото и Брексита, който обсъждаме в момента трябва наистина да почитаем, че асоциацията играе огромна роля за финализиране на единия пазар. Едва последните години най- най-после се постигнах съгласие а, между националните регулатори и се постигна едно обединение на пазара, който беше много фрагментиран преди това. Благодарение на Алберто Поточник и неговият е, екип, който вътрешният пазар води до много финансови ползи, сигурна, сигурни доставки и огромни спестявания за потребителят. Тоест, благ, благ, благ, а, благодарение на подобни явления и асоциации се спестяват много пари на данекоплаците. Сега ние не винаги можем да гарантираме това и в рамките на Брексита, но господин Поточник ни представи дейностите много набързо с няколко а, слайде. Той може да говори още много дълго и дълго, но а, а имаме просто едни красноречиви а, доказателства за а, ползите с преодоляването на блокиране на границите и така нататък. и все още 50% от електропотоците са блокирани на границите. Можем само да съжаляваме за, за, за това. Колкото и да е странно, може би регулирането за Асър, регламента за Асър беше единствения, по който държавите членки или съвета не можа да постигне дори а, принципно съгласие. Но, както правилно казаха а, представителите на асоциацията. Тя не е само една, един технически инструмент за отчитане, а един истински инструмент за сътрудничество между а, държавите членки и ако тя не съществуваше, ако а, ще загубиме много. И ще Единия пазар ще, ще бъде изправен пред огромни пазари. И в крайна сметка по постигнатите ползи през последните години ще бъдат загубени. А, в момента има така някои предложения, някои мнения от тук оттам за връщане на нещата незад, но аз надявам се, че в рамките на трилозите наистина ще намериме възможност за решаване на тези проблеми. Защото и ако парламента ни промогне да разгърнем дейността на, на аз това ще бъде само в полза за всички. Така че надяваме се на подкрепата на парламента и да благодарим още веднъж на Асър за огромната ключова роля, която играе за приключването и финализирането на единния пазар. За това благодаря ви за презентацията и за досегашното и бъдещо сътрудничество. Благодаря, господин Хох. Може би малко коментар. Господин Ланген, който не, не изслуша презентацията, но който може да участва. Да, благодаря. Съжалявам, че закъснях, но вие знаете, че и в друга комисия работя и трябваше на всяка цена да присъствам там. Чух последните думи на господин доктор Кох, който върши чудесна работа. Дълги години се борихме да прокараме е, общата позиция е, на парламента във връзка с измененията на регламента е, за АСЕР. И на 26 феврари приключихме с работата си по досието, но в съвета нищо не се случва. Очевидно в съвета става дума за спорна тема и ще бъде интересно да видим как ще се преговаря сега по време на трилозите. Смятам, че нашия председател, господин Бусек, ще трябва да внесе едно протестно писмо или най-малкото да възрази. Още по време на българското председателство стана ясно за това, че трябва да започнем с трилозите най-сетне и самото председателство настояваше за това. Казвал съм го вече. Желаем при всички положения предложения, подобрения. Няма да застъпваме тезата на СЕР. Тя иска повече правомощия, ние искаме малко по-малко, но при всички положения няма и да се съгласим с желанието на държавите членки, а СЕР да се откаже от всички свои правомощия. И когато сега приближават изборите за Европейски парламент, ще трябва накрая да установим, че не можем да се споразумеем. Така ли? Да. Аз бях само докладчик, казва господин Ланген, но председателят казва, да, ние споделяме вашето виждане, е, господин Ланген. Аз ще запозная председателя Бузек с вашето предложение. Утре ще се видите и вие с него, така че можем при всички положения да помислим какво ще се направи. Можем малко да позабавим директивата за газа. Например, тя така и така е закъсняла с една година. Ваша... Сега вие, вашето, е, господин Поточник. Моля вашите коментари за чутото от вас. Искам да благодаря на всички за подкрепата за агенцията. Може ли да, да имам възможност да, да говоря а, ирландски с моя съгражданин? To the Irish language to that, so, uh, but... С това ще, това ще приключи. Просто исках да използвам възможността да говоря на ирландски. И господин Поточник не можа да ви благодаря, но иска да кажа колко ние пък сме благодарим на него за огромната тройка. Мам няколко коментар. Благодаря на господин Кели, господин Ланги, господин Федерле за няколко за хубавите думи към за нашата агенция, за Европейския парламент и вашата вашата комисия за помощта, за вниманието, което ни обръщате. Господин Петърсън беше два пъти в Любляна и наистина беше много конструктивно. Наистина за нас това е много добро и със... Герет. Спомена динамиката на взаимоотношенията. Съвета като че ли се опитва да промени а, този динамик. Управителният съвет трябва да излезе с, становище, но има някои аспекти. Не се изисква положително становище от а, съвета на регулаторите има някои дейности, в които а, директора има в крайна сметка последната дума, но управи съвета на регулаторите може само да излезе с становище. Знаете, че всяка година излизаме с отчет по държави, в които се опитваме да идентифицираме проблемите, препятствията, и много е, много е важно националния регулатор да бъде независим, за да може тази картина да бъде наистина обективна. Аз изслушвам представителите на съвета на регулаторите, за да и за да имаме наистина една обективна картина. В крайна сметка Смятам, че съвета на регулаторите трябва да представя проблемите такива, каквито си. Не, не само това, което прави, доставя удоволствие на националните регулатори. И в крайна сметка агенцията би трябвало да може да посочва от една страна добрите практики, но също така да набляга и на а, проблемите и а, неразрешените въпроси. Сега, колкото до, до допълнителните ресурси, мисля, че многократно а, споменах, че а, работиме с Федералната комисия в Евро... Съединените щати и всъщност сравняваме нашата работа с тяхната, а, а, те разполагат с три пъти повече средства от нас. А, и това не е често не за нас, за, за европейските граждани, а, защото те имат много повече а, самочувствие и могат наистина да, а, да постигат много по-значителни резултати. И го казвам не само за, заради нас, а просто защото а, това ще а, само справедливо за европейските граждани. Не знам дали това е последното, последния ни разговор с вас. Да, ние е, всички осъзнаваме, че някои държави имат е, проблеми, че има проблем, проблеми в а, е, а, е, междусистемните проводи, север-юг. А, а, знаеме, че има проблеми. Това не е, няма нищо ново в това. Много проблеми ги повдигнаха. Благодаря ви, благодаря ви и на двамата за презентацията, за дискусията. Уверявам ви, че ще продължиме да ви подкрепяме и по-специално в дискусиите с съвета Що се отнася до човешките ресурси, финансовите ресурси, които са ви необходими. И сега искам да съобща на колегите, че заседанието утре сутринта е отменено. и ще за... утрешното ни заседание ще започне в 15 часа и ще продължи до 18.30. Наука и иновации открити към светът в рамките на деветата програма. Това ще бъде дискусия с Тола. Така че имайте предвид, че сутринта сте свободни, но от 3 часа нататък ще продължим нашата работа. Благодаря ви за участието. Thank you very much, Mr.